Dear colleagues, uh, good afternoon. Um, we... Добър ден, колеги. Започваме с точка първа приемане на дневния ред. Предлагам следните промени. Точка четвърта, а, а именно показателите за европейско правосъдие ще се премести за утре в 10, а не днес. В 5, ако нямате възражения, се приема. След това съобщение на председателя, езиковия режим. Утре и днес няма да разполагаме с а, а, превод на харватски и на ирландски. След това препоръка 205. номинация на докладчици Моника Маковей, Шенгенското право за и Шенгенската информационна система и България. Е, номинация за становище господин Хризогонос, докладчик за вноса на движими културни ценности, по която тема работим заедно с Инта и Имко. Ако са прияти така направените препоръки, те са прияти, така че преминаваме към протоколите от 8 май и 27 и 28 ноември. Ако няма възражения, те се считат за прияти. Госпожа Мецела има процедурен въпрос. Заповядай, Роберта. Благодаря, Клод. Благодаря, господин председател. Нека първо да изразя своя, своя шок, че пет месеца след екзекуцията на политическия журналист Дафни Карамаца е, е, е, е убит друг. Ян Кучияк, антикорупционен журналист, убит заедно с а, своята приятелка вчера. С, заедно с своята приятелка. Той е бил само на 28 години. А, искаме разследване е, и е, искаме да се потвърди, че върховенството на закона, свободата на словото и демокрацията са основни за Европейския съюз. Е, днес сме в траур. От утре продължаваме да се борим да бъдат предприяти действия. Благодаря ви, госпожо Мецела. Мисля, че колегите са съгласни изказаното от вас, така че по предложението на госпожа Мецела ще е, почетем паметта на словашкия журналист Ян Кузяк, Кочияк с минута мълчание. Thank you, colleagues. Благодаря, колеги. И така, преминаваме към първата точка в дневния ред. Хелга Стивенс ще представи двете проектопрепоръки препоръки на, е, във връзка с решенията на съвета и заключенията на съвета във връзка с Конвенцията за борба срещу е, е, тероризма и предотвратяване на туристични дейности на съвета на Европа. Ще дам думата на докладчика, госпожа Стива, след това на докладчиците в Сянка. И доколкото разбирам, правната служба също ще направи коментари във връзка с институционалните аспекти. Радвам се, че мога да дам думата на Хелга, за да представи темата. Благодаря и на вас, госпожо председател. Благодаря на колегите си. Искам да представя два доклада за борбата срещу тероризма. Борбата срещу тероризма е борба, която се провежда по целия свят и трябва да работим заедно с партньорите, с които си имаме доверие. Колегата Холмер, с която сме са докладчици по темата, напредна по директивата от 15 март 2017 година. Разбирам, че Конвенцията на Съвета на Европа и допълнителния протокол вече са подписани от името на Съвета на 22 октомври 2015 година в Рига, Латвия. На 18 декември 2017 година съветът а, изиска от Европейски парламент съгласие за тези две решения на съвета. Един важен елемент тук е, че тези два текста се занимават и с сътрудничеството с партньори извън Европейския съюз, както и елементи от резолюцията с номер 2178 на съвета сигурност на ООН. Включват се няколко действия, включително участие в дружение или група за цел тероризъм, получаване на обучение с цел тероризъм, пътуване или опит за пътуване с цел тероризъм, предоставяне или набиране на средства за такива пътуване, организиране или улесняване на такова пътуване. Тези деяния са свързани с разпоредбите в Директивата за борба срещу тероризма и са много важни елементите за справяне с чуждестранните бойци и всички държави и членки на съвета на Европа трябва да си сътрудничат за справяне с, този нов, с това ново явление. Така ще се засилят мерките за борба срещу тероризма, както и сигурността и в Европейския съюз и извън него. Има мерки, които предвиждат да, да, да има а, лица за свръзка, които, а, и, а, за контакт, които да са на разположение 24 часа дневно. И вече имаме мрежа, която, която вече работи от декември 2016 година. В допълнение съветът предлага Европол да бъде лице за контакт за Европейския съюз като цяло. Подкрепям тези предложения и предлагам съветът, парламентът да даде своето съгласие. Благодаря, Хелга, благодаря за препоръката също. Искали някой от докладчиците в сянка да вземе думата? Господин Томас, господин Щетина и след това госпожа Гомеш. Děkuji vám všem tuto... Благодаря много, господин председател. Благодаря за доклада. Борбата срещу тероризма е, е сложен въпрос и се надявам, че е, за в бъдеще не само ще въвеждаме нови престъпни състави, но и ще предприемаме мерки спрямо радикализацията. Публикуване на насоки и потикване към радикализация е, биха могли да станат деяния, които да са наказуеми. Случвало се полицията да пренебрегва подобни ситуации, заявявайки, че това са просто отделни твърдения и е, едва ли става дума за радикализация, но всъщност след това става ясно, че част от тези лица са отишли в Сирия – И е, част от хората, които са отишли в Сирия, са го направили потикнати е, от е, една-две думи и от един-два вида материала. Така че заплахата е сериозна. Друг важен въпрос е финансирането на тероризма. Той се финансира не само по класически методи, но и с криптовалути. Имахме брифинг, е, е, организиран от е, чешките тайни служби. И те настояха да се занимаем с тази тема. Съвсем нерядко казаха те финансови средства да се набират в криптовалути, биткоин или други криптовалути – и след това да се използват за финансиране на пътуванията на терористи. Това са неща, които иска да спомена. Благодаря на докладчика за положения труд. Смятам, че това е отлична реакция на желанието на европейските граждани да преминем от думи към дела и да започнем да се борим срещу тероризма Действително. А, може ли да дадем думата първо на Ана Гомеш? Първо ще се изкажа от името на Катерина Киничи, която е докладчик Сянка от моята политическа група. Тя нямаше как да присъства тук днес и ме помоли да прочета следното изявление, в което тя благодари на госпожа Хелга Стивенс за доклада. Извинява се, че не може да присъства днес. Госпожа Гомеш чете изключително бързо и няма как да преведем точно. Борбата срещу тероризма е, е комплексен въпрос изисква сътрудничество на ниво Европейски съюз и в международен план. Само така можем да се борим срещу радикализацията и да предотвратим екстремизма. Има различни престъпления, свързани с е, тероризма е, и мерки е, за предотвратяване на увеличаващата се терористична заплаха, свързана с завръщащи се чуждестранни бойци. Е, това са все въпроси, спрямо които трябва да действаме активно и трябва да си сътрудничим в международен план. С това приключих изчитането на коментара на госпожа Кеничи. Сега говоря от, в лично качество. И моят коментар е да. Напълно правилно е Европол да бъде а, лицето за контакт с този тип сътрудничество, на което настояваме от много време вече пред държавите членки. Много е важно да има сътрудничество с трети страни извън Европейския съюз. И не трябва да пренебрегваме въздействието на външните действия на Европейския съюз, с които, с които по някой път се злопотребява, за да се изгражда наратив, насърчаващ радикализация. Но трябва да има предвид, че има трети страни, които обозначават като тероризъм всичко, което им е удобно да обозначават като такова. И е особено опасно, когато терористични режими го правят. Нека да ви припомня, че господин Нелсън Мандела също е, е, бил обявяван за терорист. А той очевидно не е терорист, боре за свобода. Така че е, трябва много да внимаваме с връщането на изисквани лица към Турция, нещо, което направи Чехия. Господин Сали Муслим, уважаван сирийски лидер, който се е борил срещу най-тежките форми на тероризъм, с които сме, светът се е, е, е сблъсквал, е, а именно Даеш. И е било от огромно значение това, че е, сега бива наричан терорист от страна на Турция е изключително възмутително и това само а, показва засилването на тоталитаризма в Турция, където се нарушават основни норми. А, независимо от това, че тя е страна кандидатка. Същото въжи и за Грузия. Турция изиска естрадирането на господин Чабок за, на подразделения за тероризъм или страни като Етиопия, където е, е, един гражданин с двойно гражданство, британец и етиобец, е отвлечен и е хвър... след това хвърлен в затвора а, с обосновка тероризъм. Не може да се злоупотребява с а, а, мерки срещу тероризма от режими, които реално са терористични режими. Господин Щетина. Нека първо да благодаря на Ана аз също много се срамувам, че нашата полиция арестува кюрски активист господин Муслим преди Ед, ед, един ден. Той е... Той не е терорист, той е, е, е кюрски боец, който се е борил срещу Даш. Нека да благодаря на докладчика за проекта доклада. Смятам, че трябва да се изгради сътрудничество на широка основа за борба срещу продължаващата заплаха от тероризъм и трябва да, да, да засилим усилията си и тук в Европа и в световен план, за да предотвратим тероризма във всичките му форми. Трябва да се гарантира сигурността на гражданите, за да могат да станат те е, страна. И, да, и ако станем страна по конвенцията, това ще е, помогне и за по-голямо е, по-добра сигурност и за защита на жертвите. Трябва да действаме по отношение на чуждестранните бойци. Конвенцията и нейния протокол са един от необходимите инструменти за това. Но само един от тези инструменти. През последните години Европейския съюз показа сериозното си намерение да напредне по борбата срещу тероризма. Правим всичко възможно да сме а, в крак с промените, да сме наясно с риска и да правим всичко възможно за предотвратяване. Благодаря ви много, господин Щетина. Има ли някой друг желаящ да вземе думата? Томас, съвсем накратко. Ана, нека да те коригирам. объркваш две неща. Имаше искане на Турция и той е бил хвърлен в затвора само поради това искане, но никой не е казал, че ще го изпратим на Турция. Не мога да говоря за чешкото, от името на чешкото чешкото вътрешно министерство и чешкото правителство, но не мисля, че ще бъде изпратен този човек на Турция. Е, при положение, че има широка подкрепа за него от много страни, е, Съединените щати, Германия и прочие. Но съм напълно съгласна с теб, че е много важно този тип е, закони да не се използват за хвърляне на членове на опозицията в затвора, например, в недемократични страни. Благодаря ви много. Важно е, е да сме коректни при дискусията. Преди да дам думата отново на Хелга, нека да а, чуем правната служба във връзка с компетенциите. Заповядайте. Благодаря за думата, господин председател. Правната служба на Европейския парламент знае каква е позицията на другите институции, на комисията и на съвета, що се отнася до правомощията за сключване на тези две споразумения по конвенцията и допълнителния протокол. Искам да кажа, че от нас не поискаха правно становище, за това сега ще направя само някои предварителни бележки. В Европейския съюз има редица прияти мерки, които засягат тероризма и борбата с тероризма. Всъщност, предложението на комисията за решение на съвета включва цяла поредица от такива предложения. Например, директива 2017 наклона на черта 541 тази е, директива покрива областите на конвенцията и допълнителния протокол. Според договор, е, според член 342 от ДФС, когато се сключват е, международни споразумения, така че те ще имат ще имат въздействие върху всички, смятаме, че е, има изключителни правомощия за Европейския съюз в този конкретен случай. Това е и позицията, която заявява комисията. Съвсем накратко исках да кажа това. Естествено, ако комисията иска да получи цялостен и задълбочен анализ, ние сме на ваше разположение. Благодаря. Благодаря, ще видим какво смята докладчика. Една много бърза бележка от страна на комисията. Благодаря, господин председател. Комисията ми е дала инструкция от една страна да приветствам предложението. Наистина тези два инструмента са важни за вас. Вижда се. Трябва освен това да потвърдя още веднъж, е, че за комисията е много важно да се сключат тези споразумения. Е, Същност, е, няма какво толкова да добавя, след като чухме правната служба на парламента. Това са и нашите аргументи. Те се припокриват с тези на парламента. Комисията продължава да отстоява своята позиция ние продължаваме да считаме, че трябва да имаме възможност да предприемем необходимите действия по тези два въпроса. Не трябва обаче да се отклоняваме от съществените аспекти, а именно колко е важно да се е, сключат от името на Европейския съюз е, тези два инструмента. Затова приветствам усилията на парламента, както и е, готовността на докладчика да се работи. Благодаря и от името на съвета. Um, yeah, thank you for, for giving me... Благодаря ви за думата. Съвета следва същия подход, както този, който е предприят в решенията а, за сключване от името на Европейския съюз по темата тероризъм и допълнителния протокол, въпреки че няма промяна на положението, съответно не би трябвало да се променя подхода. Проекто решенията на съвета за сключване е в съответствие с решението на съвета за, за сключване. Това исках да добавя. Моника, искаш ли да кажеш нещо? Разбирам, че малко закъсня. Имаме време. Уважаеми господин председател, искам само да кажа, че съдържанието в допълнителния протокол и е, в е, конвенцията, свързани с предотвратяване на тероризма, са част е, и от директивата, която не е приета изцяло. Става въпрос с, с извършване на терористично престъпление, получаване на обучение с цел тероризъм, е, задължението за разследване, раз, е, разпитването и кога, когато става въпрос за пропаганда с цел тероризъм и така нататък. Това са теми, с които сме се занимали. И е, това, което се прави в, рамките на съвета на Европа, е включено в рамките на директивата за предотвратяване на туризма. Всичко това е обхванато. Благодаря ви. Благодаря за тази позиция. Е, една много е, интересна гледна точка. Моля те, Моника, да си изключиш микрофона, казва председателя. И сега давам думата на докладчик госпожа Стивън за заключителни слова. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка и на всички други колеги, които работеха по този въпрос. Искам да спомена и правните служби и всички други, които допринесоха. мисля, че би трябвало да поговорим с докладчиците всяка преди да преминем към гласуването. Благодаря, колеги, на всички за участието. Крайният срок за внасянето на измененията е 7 марта. Измененията могат да са само относно процедурата. Благодаря на всички. Сега преминаваме към точки от 7 до 14. Става дума за новите психоактивни вещества. Казват ми сега, че докладчик няма да може да дойде преди 6 часа. Майте получи нашето съобщение, ако може да дойде по-рано, но едва ли ще може да дойде преди 6 часа. Затова се налага, колеги, да направим кратка пауза. След това ще разгледаме точки от 7 до 14. Съжалявам, че правим това толкова късно вечерта. Отново казвам, става дума за точки от 7 до 14. Знам, че много хора работят усилено. Същото въжи и за членовете на административния персонал. Моля всички от тези, които се вълнуват от темата психоактивни вещества, да проявят търпение до 6 часа. Процедурен въпрос от госпожа Мецола. Ще възможно ли да представим позицията на НП е, преди да дойде докладчика? Искате да има предварителен дебат, така ли? Каза председателя. Това ще е прецедент, който много ме тревожи. Можем по този начин да създадем прецедент, който да е много-много притеснителен за парламента. Предварителен дебат преди дебата добър опит от твоя страна. Имаме, между другото, и точка 15. А, тя е утре, така ли казват ми? Добре, колеги. Ако има хора, които не могат да изчакат, не ви обвинявам. Аз ще се върна в 6 часа. Има ли кворум, между другото? Ще проверим кворума. Не всички да си тръгнат и да не знаем какво да правим. Още 10 на минути до 6 часа. Майте, you're here. Майте, тук си. Колеги, докладчика дойде. Значи, е, Онези, които проявиха достатъчно голямо търпение, сега са възнаградени. Докладчика е тук. Okay. Okay, but, but So, um, colleagues, as the rapporteur... Uh, Колеги, докладчика сега като че ли се готви да заеме мястото си. Нека да представя за какво става дума. Разглеждаме точки от 7 до 14 заедно. Те засягат психоактивните вещества. Искам да кажа, че съвета е приел проект на решение за изпълнение, като целта е 7 вещества да бъдат вече обект на контрол в държавите членки. Парламента трябва да даде своето мнение относно процедурата за консолидиране. Докладчик е Майте Руис. В същото време има и процедура в рамките на системата на ООН да се включат някои от тези вещества в рамките на приложното поле на основните международни конвенции относно контрола върху а, наркотичните или упойващите вещества. Поканили сме представители на съвета и на комисията. Комисията е тук, докладчика е тук. Това е най-важното. Майте, пределно бавно представих темата е, мога да се опитам да произнеса имената на всичките вещества, ако ще ти е по-лесно. Е, Майте, заповядай. Благодаря. Съвсем накратко, господин председател. Знаете за Комисията за упойващите вещества на ЕКОСОК – от 12 до 16 във Виена ще заседава тази комисия. Това е 61-та сесия и в рамките на тази сесия се очаква да бъдат включени 12 нови вещества в списъка с психотропни вещества. Темата е изключително сложна и техническа по своя характер. Има препоръка, направена на 8 декември от генерална секретар на СЗО. В тази препоръка се казва тези нови вещества да бъдат включени в списъка, който се покрива от конвенцията. През месец март държавите членки ще гласуват. Знаете, че съвсем скоро ще бъде тази сесия. Смятаме, че ще е много полезно Европейския съюз да има единна позиция Надяваме се, че в институциите е, ще има единна позиция. Тази инициатива поета от е, парламента и съвета засяга седем нови е, психоактивни вещества. Идеята е те да бъдат обект на контрол в целия Европейски съюз. В съвета има предложение за решение, което покрива тези седем нови вещества. Нашата комисия Либе трябва да подкрепи това предложение. Съответно, има 7 различни доклада от наша страна или по-скоро становища, тъй като всяко едно от тях е обект на доклад. Това трябва да се направи, тъй като такава е процедурата, която предвижда съвета. Аз мисля, че трябва да имаме последователност, както и в миналото сме правили по отношение на психотропни или психоактивни вещества искаме да има кохерентен подход и да имаме позиция максимално бързо. Затова настояваме, ако може да няма изменения. Бих искал да помоля за подкрепа от страна на докладчиците в Сянка, за да работим максимално бързо. Трябва да гласуваме също много бързо, за да може в пленарна зала целият пакет да мине. Е, и то бързо. Искам да кажа, че има 98 нови психоактивни вещества. Те бяха идентифицирани през 2015 година. Виждате, че е, става дума за много големи количества и ето защо трябва да действаме много бързо, за да включим тези вещества в съответния списък. Необходимо е те да бъдат обект на контрол, тъй като това е от полза за общественото здраве. Благодаря. Е, отлична подробна информация за колегите, които не следят работата по досието. Разбирам, че искаш да няма изменения или да има минимален брой изменения. Не виждам докладчици в сянка. Тук има ли някой, който да замества докладчиците в сянка? Роберта, от името на ЕНП ще се изказваш ли? Благодаря, господин председател. Аз ще се изкажа от името на нашия докладчик в Сянка. Тя в момента е в Ливан и не може да е тук. Тя иска да благодари на докладчика за нейното представяне, за изготвянето на докладите относно седемте изпълнение на решенията на съвета. Той знае, че в Европейския съюз от 2013 година около 196 души са починали следствие на консумиране на от тези вещества. Има вещества, които са много опасни. ЕНП изцяло подкрепя докладчика, що се отнася до мерките, които трябва да бъдат въведени в рамките на Европейския съюз по този въпрос. Благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата от името на някоя друга политическа група? Не. Комисията и съвета има свои представители тук. А Хелга, дали поиска думата? Извинявай, госпожа Стивенс от името на екара. Благодаря ви, господин председателю. Искам да благодаря на докладчика за много добре свършената работа по всички доклади. Подкрепяме тези досиета, които са много технически по своя характер. Искаме възможно най-бързо да приключат дейностите по тези доклади, затова не сме внясали и изменения. Искаме по възможно най-бърз начин да се приключат действията по изготвянето на докладите. Благодаря ви. Благодаря от името на председателството. Good afternoon. Thank you, Mr. Добър ден, Уважаеми господин председател, нека накратко да ви информирам за работата свършена в съвета, що се отнася до подготовката на участието на Европейския съюз и неговите държави членка, членки в предстояща 61-а сесия на Комисията по наркотичните вещества в Виена. Отговарящата работна група е група, хоризонталната група по наркотичните вещества и по време на срещи с януари, през януари и февруари обсъди тези теми и на 1 март ще бъде организирана и трета среща. През януари Европейската комисия изготви предложение за решение на съвета за позиция, която да бъде прията от името на Европейския съюз по време на 61-та сесия на Комисията по наркотични вещества като се допълни съществуващата конвенция 961 с допълнителни наркотични вещества, както е изменена с протокола 92, как и е, изменен с протокол от 1972 година и конвенция за психотропните вещества от 1971 година. СЗО е също одобри е, решението, както и генералния секретар 2017 година, за добавяне на тези вещества към съответните части на конвенцията. Съветът подкрепа необходимостта от съставянето на позицията от името на Европейския съюз в рамките на Комисия наркотични вещества. Това е важно, защото решенията, свързани с включването на 12 нови вещества, в съответната конвенция на ОНЕ има директно въздействие върху европейското законодателство в тази област, като в същото време дава възможност на държавите членки да дадат своя глас по време на сесията в Виена. Работната група наркотични вещества ще изготви предложение, което ще бъде прието от ПВР на 8 и 9 март. Освен това, във връзка с 61-та сесия, хоризонталната група наркотични вещества изготви резолюция, изготвена от прие резолюция, изготвена от е, Финландия. Резолюция, е, която трябва да се представи по време на 61-та сесия. Целта на тази резолюция е да се подкрепи ролята на лабораториите, които анализират наркотичните вещества, както и за предстоящите решения на Комисия по различни вещества. Нарастващия брой на решенията на комисията по наркотични вещества подчертава ролята на съответните лаборатории трябва да се подсили ролята на националните лаборатории и трябва да се правят усилия за ефективен, ефективен обмен на информация между тях, информация свързана с съответните психоактивни вещества. Председателството съвместно с Европейската комисия организира събитие, посветено на тъмния интернет и на психоактивните вещества. Ще има двустранни срещи между Европейския съюз и други страни. Ще се проведе редовния диалог с, с Бразилия, Съединените щати, Русия и други членове на ОНЕ. Благодаря ви за вашето внимание. Благодаря ви. Господин Михок, от името на комисията. Благодаря, господин председателю. Докладът е доста технически, няма да навлизам в подробности. Ще се спра на две неща. Първо, ние чухме, че тези вещества са много опасни, за това трябва да действаме бързо и трябва да ги контролираме. За това искам да благодаря на докладчика и на вашата комисия за това, че е включила тази тема в своя дневен ред. Иска да действа бързо по въпроса. Нещо друго, защо предлагаме да осъществява контрол върху тези седем вещества на европейско ниво. Нашето предложение се основава на оценка на риска от страна на Европейския център за наблюдение на наркотиците и наркоманиите. Следствие на оценката решихме да изготвим предложението или да обясним защо трябва да се предприемат определени мерки.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 действията на международно ниво не бяха напреднали през септември. Възоснова на оценка на въздействието не стана ясно кои вещества трябва да бъдат подложени на контрол на международно ниво. Дори и в настоящия момент не знаем кои вещества ще бъдат гласувани по време на 61-та сесия на Комисията на наркотичните вещества. За това ние продължаваме да работим по тези 7 вещества и ще видим какво ще стане на международно ниво. Благодаря ви. Благодаря. Даваме думата на докладчика за заключителни думи. Благодаря. Оценявам вашия принос. Ние всички сме наясно, че докладите са много важни решенията трябва да се вземат възможно най-бързо, за да бъдат контролирани тези вещества. Въпросът наистина е спешен и ви благодаря за подкрепата. Благодаря на докладчика и на всички колеги. Утре сутринта ще започнем в 9 часа. Ще започнем с точката свързана с СИПЛ. Агенцията на ЕСА е за обучение в областта на правоприлагането. Утре има стачка, да знаете. Навън е и студено. Вие не стачкувате, да, но в Брюксел има стачка. Не знам какво означава това. Може би трябва да тръгнете по-рано. Има обща стачка утре. Просто да знаете, когато планирате пътуването си. Благодаря ви за търпението този след обяд. Благодаря ви за вашия принос и ще се видим утре.